на господин Ламасур по европейските фондове за дългосрочни инвестиции. И сега му давам думата за 4 минути. Благодаря ви, господин председател. Създаването на европейските фондове за дългосрочни инвестиции е първата конкретна стъпка от промяната в посоката на капиталите към реалната економика и в частност към дългосрочните инвестиции. От няколко седмици можем да установим, че се подновява економическият подем в Европейския съюз, който се дължи на спадът на цената на еврото, на промяната в политиката на Европейската централна банка и не на последно място поради лансирането на плана Юнкер. Трябва да обединим всички тези важни компоненти на економическия растеж. На първо място трябва да привлечем капиталите, които по естествен начин в момента се насочват към Европа. На първо място, чрез всички налични структури в рамките на банковият съюз и също така улеснявайки възможностите за инвестиции между държавите членки и другите ни партньори. Това е основната цел на е, банковия съюз и на съюза за, на капиталите. И в това отношение Европейските фондове за дългосрочни инвестиции са важна стъпка напред. Заедно с Европейската комисия започнахме работата ни от седната изходна позиция. Има много капитали на световно равнище, но много малка част от тях се насочват към дългосрочни инвестиции и към Европа. Самите правителства са възпрепятствани от високата си дългове и от политиките на бюджетни строгост. А частните инвеститори избират да не инвестират в Европа, банките са прекалено слаби и в голяма степен зависят от помощите на държавите членки. А пенсионните фондове и другите финансови институции не винаги разполагат с необходимите ресурси, които ще им позволят да мобилизират необходимите средства. Едновременно с това не съществува никакъв европейски инструмент за обединяване на този вид дейности, като например инвестиционен фонд. Ето защо трябваше да отговорим на търсенето на пазара и този нов инструмент трябва да насърчи инвестициите в активи, като например някои видове котирани малки и средни предприятия, някои колективни фондове, европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество, които ние създадохме неотдавна. Тези видове фондове изискват инвеститорите да блокират, да замразят инвестициите си за определен период от време срещу премии за сметка на други фондове, които им дават възможност да изтеглят средствата си във всеки един момент, но с по-низки печалби за да може да получат а, одобрение за а, европейски фондове за дългосрочни инвестиции, трябва да а, гарантират поне 80% участие. Трябва също така да бъдат одобрени по директивата за лица, управляващи альтернативните инвестиционни фондове и не на последно място за определен период от време те трябва да се управляват по съответен начин, т.е. инвеститорите нямат възможност да изтеглят своите инвестиции с изключение на определени обстоятелства предварително определени в директивата. Направим всичко възможно, за да улесним хедж фондовете, пенсионните фондове и е, частните лица с необходимите капитали. Тези фондове са насочени не вече срещу към професионалните инвеститори, но те ще бъдат допустими и за, ня... допустими за някои непрофесионални инвеститори. Така, скъпи колеги, уважаеми госпожо председател, комисар, си представяме този нов набор от инструменти. Той съвпада с лансирането на плана Юнкер, като целта ни е една, а именно нов тласък на гнешки растеж в цяла Европа. Благодаря ви. Много ви благодаря. Госпожа комисаря Вестерги има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Комисията определено приветства конструктивния подход, възприят от Европейския парламент към тази важна тема. Мисля, е, думите на господин Масур е, прозвучаха убедително за всички. Аз е, сърдечно ги приветствам. Но бих искал да приветствам и госпожа Трангуполо, е, която е, работи по тази тема по време на предходния мандат на парламента. Ние особено сме благодарни на парламента за готовността му да търси компромис по въпроси като Европейската инвестиционна квота, например, така че европейските дългосрочни инвестиционни е, фондове да са привлекателни както за потенциалните дружества управители, така и за потенциалните инвеститори. Европейските фондове за дългосрочни е, инвестиции е, ще инвестира в една е, широка гама от подлежащи активи, в това число материална инфраструктура, дълготрайни активи и прочие предприятия, малки и средни, с капитализация до половин милион евро, интелектуална собственост. И това представя уникална възможност за управителите на активи да осигурят достъп е, на инвестиционната общност до е, много и много е, активи, които до сега са били предмет на твърде затворена, твърде рестриктивна нормативна уредба. Привличането на средства по този начин ще стане по-плавно, -по а то е от съществено значение за ръста на реалната економика на Европа. Е, регламентът е първият конкретен израз на нашата работа по отношение на частните капиталови пазари. По-настоящем частните инвеститори, проявяващи интерес към дългосрочни инвеститори, инвестиции трябва да се съобразяват с различна уредба на капиталовите пазари в различните държави членки. И това, разбира се, ограничава потока, притока на такива частни капиталовложения в интерес на растежа и заетостта. Европейските дългосрочни инвестиционни фондове ще преодолеят този проблем. Такава е целта. Като се създаде еднообразна нормативна уредба, благодарение на която всички инвеститори ще могат да инвестират в малки и средни предприятия, дълготрайни активи, по-големи търговски дружества. Това е първата стъпка към един капиталово-пазарен съюз е, на територията на Европейския съюз. И вие по-добре от мен знаете, госпожи и господа е, депутати, е, че тази мярка отговаря на неотложна потребност. Както току-що посочи господин Ламасур, ветровете, които се вихаха над Европа, до някъде поутихнаха. Има известно раздвижване, но са необходими капиталовложения. Около 1500 до 2000 милиарда евро могат да бъдат привлечени по този начин до 2020 година за финансиране на така необходимите инфраструктурни обекти. А, и е, фондовете за дългосрочни инвестиции ще изиграят своята съществена роля, ще имат съществен принос към решаването на тази задача. Като тук, разбира се, не се изключва ролята на банковите институции в дългосрочното капиталово финансиране. Банките все така ще играят важна роля за дългосрочното финансиране на слопанската дейност и капиталните проекти в много държави членки. Ето защо европейските фондове за дългосрочни инвестиции ще имат допълващ характер. Парламентът и съветът винаги са твърдели, че малките и средни предприятия са жизненно важни за европейската економика, и е, регламентирането им е, за нуждите на инвестициите от страна на фондовете за дългосрочни инвестиции е също така съществена стъпка напред. Е, удовлетворен съм също така, че се включва и интелектуалната, не само материалната собственост. Още повече, че тук става въпрос за така необходими капиталовложения в интелектуалната дейност, е, е, от една страна в инфраструктурата, от друга. Добре е също така, че различни инвеститори ще имат достъп до тези фондове, в това число дребните и различни инвестиционни фондове. Това винаги е било в сърцевината на предложението на комисията. Впрочем, подкрепата на парламента за достъпа на древните е, инвеститори до капиталовложения в такива фондове ни радва. То е от съществено значение за успеха на начинанието. Със съответните предпазни механизми, инвеститорът, който разполага с по-малко от половин милион е, ресурс, ще може да участва с не повече от 10% от капитала си и така нататък. Благодаря ви. Благодаря сега Колеги, преди да пристъпим към разискванията, моля имайте предвид времевия регламент, поглеждайте към часовника все пак. Е, понеже предстои да е, гласуваме в 11.30. А също така ще приветстваме и краля на Йордания. Госпожа Данута за две минути. Господин председател, госпожо комисар, колеги, както частните, така и публичните инвестиции в Европа намаляват, а те са жизнено важни за растежа. Затова ние ще направим всичко възможно за претворяването на плана на Юнкер в реалност. Затова и Колегите смятат, че фондовете за дългосрочни инвестиции трябва да бъдат създадени като мярка от спешен порядък. Пазарът на капиталови инвестиции може да се използва като инструмент за дългосрочен растеж по линията на тези фондове. За целта ни е необходима подходяща уредба. До момента поставихме акцента върху финансовата стабилност. Сега трябва да поставим ударението върху растежа. Няма да постигнем това от днес за утре. Особено е важно да се създаде инвестиционен климат. За целта трябва да се премахнат нормативните бариери. Например, по директивата платежоспособност 2 и други нормативни актове за капиталовите пазари. Трябва да отправим ясно послание, а именно, че дългосрочното финансиране ще изисква съгласувани усилия от страна на всички заинтересовани страни. Благодаря, господин Кофо за две минути. Uh, Много ви благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите, моята основна цел беше да създадем един вид фондове, които да покодетелстват реалната економика. И мисля, че го постигнахме. Дълго продължилата економическа криза и недостигът на инвестиции в Европа доказват, че имаме нужда от инвестиции за създаване на заетост и подобряване на економическото положение. За целта председателят Юнкер предложи своя инвестиционен план, а европейските фондове за дългосрочни инвестиции са част от този дългочакан план за възстановяване на економиката на Европа. Какво могат да, как могат да принесат тези фондове? Те могат да се превърнат в инвестиционен посредник, който да насочи капиталите към реалната економика на Европа. Това е полезно, например, за инвестиционните фондове и съхватените компании, които имат нужда от подобен инструмент за укрупняване на фондовете, които лесни тяхните инвестиции. Този фонд предоставя тази възможност. Тези фондове също така трябва да са насочени към интелигентен, приобщаващ економически растеж в Европа, тъй като ние се нуждаем от една Европа, която да е економически стабилна, за да се върне към економическият растеж и просперитета. Затова се надявам фондовете да се използват от много участници за подобряване на инвестиционната среда, но се надявам преди всичко тези фондове да се използват за екологосъобразни инвестиции, които не само да допринесат за, подобряване на економическия растеж, но и които да имат економически, социални и екологични облаги за Европа като цяло. Имаме нужда на Европа, която да играе водеща роля в екологосъобразните инвестиции за по-нататъчното ни развитие. Имаме нужда от екологосъобразни економически растеж – Имаме нужда от инвестиции, от които да се облагодетелства всички европейци през идните години. Затова насърчавам всички професионални и непрофесионални инвеститори да се възползват този инструмент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Думата има господин Станислав Оншок за една минута. Panie przewodniczący, panie panowie. Uważam, że Komisja Europejska słusznie pragnie... Господин e, председател, госпожи и господа, според мен Европейската комисия удря точно в целта. Стремейки се да привлече тези е, свободни капитали, които е, така или иначе ще бъдат е, на разположение на ам, търсещите финансиране, независимо от, от местопребиваването им. И наистина фондовете за дългосрочни инвестиции биха могли да стимулират и растежа и не по-малко важно, научно-изследователската и развойната дейност. Така, пенсионни фондове, професионални инвестиционни дружества, от друга страна ще имат възможност да пласират свободните си ресурси и в Европейския съюз и отвъд неговите граници. Нещо друго особено важно е, че е, се дава гъвкавост на евентуалните инвеститори. Благодаря. Следващия трябва господин Дебакър. Благодаря, господин председател, благодаря на господин Ламасур и на, и на други колеги, и на, на е, съвета, на комисията за е, това, че стигнахме до, до този етап, до един компромис, който е и практически приложим на пазара. Това не е маловажно съображение. Е, Капиталово-пазарния съюз, за който говорим днес и предстои да говорим през едните няколко седмици, е, ще породи необходимото многообразие е, и, и днес се добавя един особено важен елемент от структурата на, на този пазар, на това многообразие от възможности в случая за дългосрочни инвестиции в некотирани на борсата дружества. Това многообразие е от значение за инвеститорите. Освен това, за търсещите финансиране ще бъде на лице един нов източник на, на, на финанси, е, и това е особено е, означение за малките до средни предприятия. Разбира се, е, те първо ще се види на практика какво сме постигнали колко инвеститори ще можем да, да привлечем. От друга страна, непрекъснато ще трябва да реформираме економиките си, за да бъдат те по-конкурентно способни. Колко годни за капиталовложения проекти ще бъдат предложени. И разбира се, от нормативна гледна точка, капиталово-пазарния съюз трябва да получи една по-солидна нормативна основа, в това число в областта на данъчното облагане, на несъстоятелността и аз с интерес очаквам по-нататък по ни работа е, в това направление. Европейският фонд за дългосрочни инвестиции, това надявам се ще се превърне в търговска марка, в запазена марка на е, Европейския съюз, който ще става все по-привлекателен за чуждестранните инвеститори, световните инвеститори въобще в интерес на растежа и заедостта в Европа. Благодаря. Господин Креспо за минута и половина. Благодаря, господин председател. Колеги, инвестиционният план на Европейската комисия търси мултипликационен ефект. Това обаче е скандално, е, е, бих казал, е, защото фактически ще бъдат ангажирани милиарди публични, държавни средства без сигурен резултат, без достатъчно гаранции. и gestión de los fondos buitres y del capital riesgo. No podemos poner en riesgo los ahorros de la gente, и, и чрез това, което се приема днес тук, всъщност широко се разтварят вратите за поемането на още повече риск, за стимулиране на финансовия риск. А ние какво искаме? У нас поне дребните инвеститори да могат да си сложат парите в сигурен продукт да не се поставя на карта питанието на милиони хора. Госпожи и господа, плана Юнкер е, е една, една привидна нова е, е, договореност за Европа. Едно привидно ново начало. И към всичко това се добавят дългосрочните инвестиционни фондове, чието ефект далеч не е сигурен. Отново се върви към хазарта, към превръщането на пазара в казино, към поставянето на карта на бъдещето на нашите съграждани. Господин Ламберт, с 3 минути. Господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Европа е един богат континент и то не само по отношение на историята и постиженията си. Европа е финансово богат континент. При все това Европа не успява да инвестира достатъчно и да планира бъдещето си. А Бог ми е свидетел, че континента ни има нужда от инвестиции. Трябва да посвети човешки и финансов капитал по устойчив начин. Трябва да инвестираме е, в е, енергийния преход. Много говорим за това в момента с енергийния съюз, който е от ключово значение за оцеляването на нашия континент. Трябва да инвестираме в научно-развойната дейност, за да подобрим конкретно способността на континента. Трябва да инвестираме в възстановяване на природните ресурси, на човешките ресурси и на социалната единение. и това обаче тези инвестиции не се случват на практика. Защо? Защото от 20 години насам повсеместната догма е догмата на максимални печалби в най-кратки сроктове. 20 години на, на, на пълна намаляване, на пълно изчезване на, финанс, на уредбата на финансовите пазари беше ми интерес само на инвеститорите. Сега говорим за всички възможни инвеститори, за захватълни компании, инвестиционни фондове, частни инвеститори, които инвестират в предприятия, инвестират в кавички за борени секунди или за микросекунди. Как може да говорим защо за инвестиции, когато предприемачите отказват да притежават ценни книжа за срок повече от 5 години? Това са предизвикателства, по които сме изправени се пред... изготвен от господин Ламасур, е стъпка в правилната посока, но това е прекалено прекалено плашлива стъпка. Опитаме се да привличаме инвеститори към фондове, чиято цел са дългосрочните инвестиции. Но се очудвам, че съвета отказа, както подложи госпожа Вестегер, идеята за европейска квота. Ние искахме 70% от тези инвестиции на на фондовете, които могат да се възползват от инвестиционния фонд, трябва да гарантират 70% инвестиции в Европа. Но съвета заяви, че това е невъзможно. Какво всъщност иска съвета? Съвета иска да насърчава инвеститорите или да насърчава инвестициите в Европа. С отказа от въвеждането на квоти съвета недвусмислено показа на чия страна е. Ние ще подкрепим текста, но смятаме, че ако искаме действително да подновим дългосрочните инвестиции в Европа, имаме нужда от други допълнителни мерки. На първо първо място трябва да се направи пълно разделение между търговските банки и спестовните банки. Ако действително инвестиционните банки нямат възможност да продължават със своите методи на казино инвестиции, те ще се насочат към реалната економика. А тяхната основна цел в момента е да изтискат доколкото може обществото с цел краткосрочни печалби. И не на последно място целта ни е да имаме един истински европейски инвестиционен план. И тук ще ви припомня. 13 милиарда обещава да като публични инвестиции планът Юнкер, но 13 милиарда се укриват чрез избягване на данъчното облагане. И ако си върнем тези средства в, в, в хазната, ще се справим с проблема с инвестициите. Благодаря ви. Има синя карта господин Етерич. Приемате ли я? Uh, Благодаря ви винаги приемате репликите много добронамерно, с което ви благодаря. Изказването ви до голяма степен беше посветено на капиталите на държавите членки и публичните инвестиции. Без частни капитали обаче и без печалби за частните инвеститори средствата, които искате да бъдат инвестирани извън държавните средства, просто няма как да съществуват. Така че не смятате ли, че трябва да насръчаваме създаването на частни капитали, както и по-доброто им данъчно облагане? вече се пушва в навик за нас да водим подобни разговори в залата. Да, не смятам, че трябва да се ръководи економиката само от публичните инвестиции. Те са необходими, както вече казах. Но на първо място смятам, че трябва да има разделение на банките. Защо? Защото искаме да има частни спестявания. Искаме тези частни спестявания да бъдат насочени към реалната економика. И да, имаме нужда от частни инвестиции, но от опита си от 22 години в частния сектор мога да ви кажа, че перспективите и полето на действие на частните инвеститори все повече и повече намалява. Те вече инвестират не, дори не за седмица, а буквално за минути в дадени предприятия. Така че да, аз съм за частни капитали, частни инвестиции, когато те са насочени към реалната економика. Благодаря ви. Думата има господин Стивен Лов за минути и половина. Благодаря, господин председател. Един английски поет, Джозеф Адисън, Веднъж каза, че страхът от смъртта много често е смъртоносен и потиква хората да търсят методи за спасяване на живота си, които се оказват разрушителни. Тук се опасяваме, че Гърция може да доведе до краха на еврозоната. Опасяваме се, че липсата на инвестиции в Европейския съюз ще покаже най-накрая на хората, че това е един провалил се проект, на който му е отминало времето. Сега предлагаме система, която ще допринесе за разрушаването на Съюза. И това е именно системата за дългосрочни инвестиции. Някои от колегите явно смятат, че централните банки могат да управляват економиката. Ето защо Европейската централна банка допусна насищането на пазара с парични средства за сметка на кредитите, от което хората в бъдеще ще обеднеят. Защо правителствата да разработват, например, телефони или компютри? Никой от нас не твърди това, но тук явно смятаме, че парламентаристи и комисари могат да създават пенсионни фондове и че могат да реализират частни дялови капиталови инвестиции. В света на инвестициите има много талантливи хора, които се провалиха. И вие за пореден път ще се провалите. Благодаря, господин Бриола, за една минута. Oui, chers collègues, les fonds européens d'investissement. Уважаеми колеги, европейските дългосрочни инвестиционни фондове по принцип са нещо разумно доколкото ще насочат така необходимите средства към малките и средните предприятия. В същото време обаче не се показва достатъчна готовност за привличането на необходими средства. Няма достатъчна нормативна готовност, няма достатъчно конвергенция между системите на държавите членки. Фактически нямаме един интегриран пазар, който би могъл да привлече и насочи към европейската економика дългосрочни инвестиции инвестиции. На каква основа бихме постигнали конвергенция, сближение в Европейския съюз? Знаете, е, регламентацията на финансовите пазари, е, нашето данъчно и социално законодателство е, са, са твърде различни между държавите членки. Поставянето на тези фондове под контрола <clears throat> на Европейския орган е, за капиталовите пазари и комисията, от друга страна пък ще потъпче суверенитета на държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Нидермайер, за две минути. Благодаря, уважаеми, е, уважаема госпожо комисар, е, колеги. Е, една от нашите задачи е да усъвършенстваме финансовия сектор в Европа, да стане той по-малко фрагментиран, да стане по-устойчив, да стане по-европейски. Не, че съм привържник на Европа, впрочем, аз съм, но защото по този начин средствата максимално ефикасно ще се разпространяват навсякъде и с Европа. И според мен инициативата, регламентът е, е, е добър и наред с други инициативи като плана Юнкер, определено може да допринесе за дългосрочното подобряване на нашето економическо положение положение. Е, е, финансовата регламентация обаче далеч не е единствения проблем и не е единственото решение. Е, преди всичко трябва да насочим вниманието си към структурната реформа в редица държави членки, за да постигнат те устойчивост. И доколкото няма устойчивост, доколкото няма сигурност на тези економики, те и трудно биха могли да приемат инвестиции. На, на второ място е на лице нестабилност на нормативната уредба в държавите членки. И не на последно място недовършеният единен пазар – един завършен, действащ е, единен пазар е от съществено значение за големите транснационални инвеститори. И тук фактически правим първата стъпка. Подобряваме регламентирането на финансовата система, но ако не преодолеем и другите препятствия, няма да стигнем е, до, не, е, до финала. Та се надявам да се справим с тези проблеми така добре, както господин Ламасур се справи с първия от тях. Госпожа Перваш, Бере за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Тук става въпрос за един доклад, а, който е дълго очакван наистина, още през, през 2007 година, когато се разгоря а, кризата в а, цяла Европа. А, ставаше ясно, че кризата се дължи на спекулативни а, сделки, на отклоняването от финансови средства от, ре, от реалната економика. И много време ни бе необходимо да стабилизираме финансовия пазар, да спасим банките, но всъщност твърде малко обърнахме внимание на необходимостта от дългосрочно инвестиране в реалната економика за преодоляване на екологичните предизвикателства, на демографските препятствия и какво ли не. И ето на най-сетне имаме една добра вест. Утре дългосрочните инвестиционни фондове ще се превърнат в поредната запазена марка на финансовите пазари на Европа и то в интерес, надявам се, на реалната економика. Ще стане така обаче само ако тези фондове дадат възможност за разгръщане на инвестициите извън спекулативните намерения на едни или други, извън данъчните убежища, към които мнозина се стремят. Само така ще можем да постигнем ръст и заетост в Европа. И разбира се, трябва да извадим своите поуки от работата по тази материя. Тристранните разисквания по този проект съпаднаха, бяха приключени фактически, когато комисията лансира плана, плана Юнкер. И аз се надявам натрупания опит в това отношение да ни послужи, когато разглеждаме проекта на комисаря Хил за по-нататъчното развитие на капиталовите пазари в Европа. Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Ван Шторх за една минута. Господин председател, уважаеми колеги, господин Юнкер набляга върху недостига на инвестиции в Европа. Има намерение за преодоляването на този недостиг чрез така наречения фонд за дългосрочни инвестиции. Докато Еврото бе в добро състояние, се и инвестираше, но от това проистекоха катастрофални последици. Ясно бе, че еврото ще изпадне в криза. Тази криза доведе до много голяма несигурност за инвеститорите и за предприемачите. Те са в ръцете на политиците, тъй като нямат сигурност, не желаят и да инвестират. Фондовете за дългосрочни инвестиции няма да доведат до преодоляване на недостига на инвестиции. Каква е първопричината за този недостиг? Първопричината е нефункциониращата система на еврото трябва най-накрая да погледнем истината в очите, а именно, че еврото задушава Европа. Ако се справим с този проблем, най-накрая ще можем да обърнем поглед и към бъдещето. Госпожа Моника, Норика, извинете, Николай. Благодаря, господин председател. Несъмнено, ако бяхме изготвили този доклад преди 10 години, то щяхме да можем да обсъдим дългосрочните инвестиции в социалната сфера и тяхната жизнеспособност. Има едно условие, обвързано с този доклад, а именно незабавно комисията да предприеме действия. Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да подходи много внимателно към практическото прилагане на проекта. Европейската инвестиционна банка ще се възползва от наличните си ресурси за постигането на ефикасност на фондовете, на тяхната жизнеспособност, обаче са необходими и други ресурси. Най-вече, що се отнася до по-малките общности, където има огромен потенциал за растеж и работни места – в регламента се предвижда възможност за инвеститорите да получават роялти на по-ранен етап, ако приемат да блокират дългосрочния си капитал. Приемаме това като стимул, но тази мярка не бива да прераства в нещо друго. Не бива да води до създаването на система, в която инвеститорите си избират онези фондове, които им дават възможност за бързо получаване на роялти. Госпожа Матиас за една минута и половина. Президент, за Много е благодаря, господин председател. Днес обсъждаме много важният въпрос задават на европейските фондове за дългосрочни инвестиции. Темата наистина е важна, но мисля, че не я обсъждаме по същество, тъй като продължаваме с догмите, които ни доведоха до настоящо катастрофално положение. Първата догма е, че капиталът пазаровия съюз ще изиграе важна роля в насочването на капитала към реалната економика. Въпросът ми е, Имаме ли нужда да увеличаваме, да разпространяваме допълнително модел, модела, модела на економиката казино, която доведе до кризата? Искаме ли да продължаваме с този модел или напротив, искаме напълно да го преработим? Втората догма е, че трябва да създаваме нови инструменти за инвестиции и че без нови инвестиционни модели няма как да осигурим необходимото финансиране за малките и средни предприятия. Догмата твърди, че без финансови пазари и без инвестиции в тях няма как да се осигури финансирането на реалната економика. Какво беше се случва с традиционните връзки между банките и а, е, реалната економика. Защо да създаваме нови инструменти, които да, да създават допълнителни нови рискове за економиката? Смятам, че не се обръщаме към сериозният въпрос в економиката ни в момента и това е въпросът проблемът свързан с търсенето. Трябва да насърчаваме търсенето и да сложим край на политиките на економии. Благодаря ви думата има господин Марко Цани за една минута. Благодаря ви, господин председател. Трябва да имам, да се възползвам тази възможност да отправим много, много важно послание за реалната економика. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции ще улеснят инвестициите за големите финансови институции, но за пореден път забравяме МСП, МСП, тъй като именно те нямат достъп до финансовите пазари а МСП са самоличността на Европа. И тази самоличност поставяме под опасност с това предложение. не допускаме, не даваме възможност на системата за кредито отпускане да играе социалната си роля и по този начин заплашваме и МСП и дребните инвеститори пътят за развитие на Европа се решава от бюрократите в Брюксел. Насочили сме се към един модел, копиращ инвестициите в финансовите пазари в Съединените щати за сметка на дребните инвеститори. Благодаря ви. Думата има господин Джорджес Кристос за две минути. Тъй като господин Олаф Штугер не е в залата. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че инициативата, която разискваме днес тук е изключително положителна и тя наистина допълва набора от елементи, които са необходими за растежа на европейската економика. Лека по лека нещата се подобряват, виждате ли, остават все още проблеми, в това число дългосрочните инвестиции са такъв проблем, но аз мятам, че с течение на времето обликът на Европа се променя, перспективите и се подобряват. Е, банковата система е, е стабилизирана, оздравена, в значителна степен намаля цената на кредита, както е, за стопански цели, така и, и за финансиране на държавния дълг – но във всеки случай цената на, да кажем, ирландския, португалския дълг е по-ниска вече и това прави държавната задлъжнялост по-управляема. Поддържането на курса на еврото на реалистични равнища също е положителен аспект. От там нататък наистина трябва да пристъпим към инвестиции, в това число по инициативата на господин Юнкер и по инициативата на господин Ламасур. И при това левицата изпада в известен смут, тъй като видите ли тя предвиждаше катастрофа, катастрофа няма. И от друга страна, евроскептиците са разочаровани, че с течение на времето Европа укрепва, вместо да отслабне, така както те пророкуваха по време на кризата. И това е мнение споделено от международните наблюдатели, от, от международните организации. Посочват се успехи като Полша, като Ирландия. Макар, разбира се, е, е, все още да остават някои нерешени економически проблеми. Господин Фернандес, минута и 30. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, колеги. Поздравление преди всичко за господин Ламасур, за извършената от него работа по доклада, е, който мисля разтваря врати към е, нов начин на финансиране. Така влизаме в една нова фаза. Впрочем, е, тази инициатива съвпада с новата фаза в развитието на Европа с акцент върху растежа и капиталовложенията. Не бива да забравяме обаче последните няколко години на тежки е, бюджетни съкръщения, на един твърде късоглед подход към економическата политика. И както каза госпожа Берес, му, този подход възпрепятства по-бързото оживление на европейската економика. И благодарение на инициативите, които сега се подемат, това число плана Юнкер, това число регламентирането на дългосрочните инвестиционни фондове, е, е, Европа ще е, тръгне по предначертания си път чрез ръст на реалната економика, чрез повишаване на нейната конкурентоспособност в световен мащаб. Разбира се, работа на комисията е да продължава да, да излиза с инициативи за обединяването на капиталовите пазари, Благодаря. Е, рок пе домно Джамбаски се я cuvântul pentru un minut. Господин Джамбаски. Уважаеми колеги, предложеният доклад повдига много въпроси. дългосрочното инвестиране е важен инструмент за ориентирането на европейската економика към един устойчив и приобщаващ растеж който би трябвало да съответства на целите заложени в плана европа две хиляди европейските фондове за дългосрочни инвестиции би трябвало да осигуряват финансиране за различни инфраструктурни проекти за нерегистрирани на борсата търговия дружества или за регистрирани за борсова търговия малки и средни предприятия за продължителен срок от време чрез собствен капитал или дългови инструменти. чрез финансирането на тези проекти фондовете за дългосрочни инвестиции би трябвало да участват в финансирането на икономиката на съюза както и в изпълнението на неговите политики само че европейските фондове за дългосрочни инвестиции ще инвестират също така в неликвидни активи които трудно могат да бъдат закупени и продадени. освен това предприятията се нуждаят от сигурност че ще могат да разполагат със средствата инвестирани в тях за целия срок който са заявили пред инвеститорите и самите инвеститори няма да могат да изтеглят средствата си преди определената крайна дата на инвестицията. по скоро би трябвало да се обърне внимание на възможностите за финансиране в краткосрочен план на малки и средни предприятия. благодаря ви за вниманието. Господин Яковчич, за една минута и половина. Мислим да е ключна реч за наш излазък из кризе. Убедена съм, че най-важното, с което трябва да говорим тук, са взаимодействията, които ще ни помогнат да излезем от климата. Само чрез съчетаване на различните инструменти, с които разполагаме, ще можем да преодолеем кризата. Някои държави членки вече започват да се възстановяват, но други все още не са излезли от кризата. Трябва също така да постигнем взаимодействие между Фонда за здравословни институции, планът на Юнкер, структурните фондове, всичките три трябва да действат в взаимодействие средствата за инвестиции са на лице, но те трябва да бъдат насочени в правилната посока. Затова аз подкрепям доклада на господин Ламасур. Той подчертава, че фондовете ще бъдат достъпни и за МСП. Те също трябва да бъдат обхванати от фондовете за дългосрочни инвестиции. Благодаря ви. Думата има господин Вигаш за една минута. Temos na União Europeia um problema grave. В Европейския съюз сме изправени пред един много сериозен проблем, а именно недостатъчните резултати на стопанската дейност. Може да говорим за интелигентен економически растеж или за каквото друго поискате, но е факт, че стопанските оператори не постигат очакваните резултати. И е факт, че неолибералните политики, основаващи се на свободното движение на капитали, не дават очакваните резултати. Ако пазарите не работят, нямаме необходимите инвестиции. Затова няма как да, си, да се заблуждаваме, че финансови пазари ще ни помогнат да преодолеем кризата. Историята показва, че циклите на рецесия могат да бъдат преодолени само чрез амбициозни планове за инвестиции от страна на държавата, когато държавата заеме водеща роля в економиката. Благодаря, господин Моно. Уважаеми е, колеги, е, крахът на пазарите през 2008 година бе в началото на днешната економическа криза. Независимо от това, че господин Кирко от НП смята, че всичко е, е наред. Е, бяха тежко ударени традиционната економика, малките и средни предприятия. И, и след е, този тежък удар, нанесен на европейската економика, сега би трябвало да се върнем към тези реални устои на економическия живот, като им осигурим финансиране. И следователно инициативата за дългосрочните инвестиционни фондове следва да бъде приветствана. Но пък е, е, е, за сметка на това се затяга регламентацията. А в една посока, в друга посока не се прави достатъчно. Въпросната инвестиционна квота от 60% е, към инвестиции в Европа не бе приета. Не се предвижда никак някаква санкция е, е, срещу е, спекулативните инвеститори. И ние много внимателно ще следим по-нататъчното развитие на този нормативен текст, за да предпазим и други такива пропуски, да се предпазим от други такива пропуски. Колегата Хейс за минута и половина. Благодаря, господин председател. Приветствам комисаря сред нас. Поздравявам Алела Масур за извършената работа. Заедно с инвестиционния план Юнкер и новия фонд за стратегически инвестиции, благодарение на тази инициатива, ние виждаме как Европа излиза от тази ужасяваща криза, в хода на която фактически от 2008 година насам 20% от капиталовложенията бяха извлечени от европейската економика. А по-настоящем средства има. В застрахователното дело, в осигурителното дело – е, и, и се търсят инвестиционни възможности. Но и две неща. Задължително, определено сигурност, че парите ще бъдат възвърнати и второ, е, определено стабилност на инвестиционните проекти. От това се нуждаем по-настоящем. Комисията сама заявява, че до 2020 година ще трябва да бъдат привлечени между някъде между 1 и 2 трилиона евро за капиталовложение. И регламентацията на дългосрочните инвестиционни фондове е необходима, за да се вдъхне увереност на пазара, за да се създаде, създаде част от тази сигурност. И най-сетне, с подобряването на фискалното положение на държавите членки, е, и самите държави ще търсят е, е, капитални проекти и толкова по-бързо трябва да довършим уредбата на капиталовите пазари в Европа. Приемате ли въпрос от страна на колегата Рюби, господин Хейс? Приемате ли репликата? Да, господин Рюбик, задайте въпроса си. Благодаря ви. Въпросът ми към колегата Хейс е следния. В момента на банките са представени немалко проекти от дружества, които не могат да бъдат реализирани, тъй като няма възможност за рисково финансиране. Има ли според вас възможност при рентабилни проекти, които могат да допринесат за насърчаване на заетостта, но които не могат да бъдат реализирани, тъй като няма рисково финансиране, да се предвиди финансиране по плана Юнкер. Напълно съм сигурен, че тези проекти могат да се възползват от плана Юнкер. Що се отнася до рисковия капитал, можем да се получим от Съединените щати. Те го използват по много по-стратегически начин в сравнение с нас. Защо преуспелите стопански субекти тук нерядко се изкупуват от американски фондове за рисково инвестиране? Рисковото финансиране е изключително важна възможност за финансиране. Напълно съм съгласен с вас. Благодаря на колегата Хейс. За една минута колегата Гил. Господин председател, фондовете за дългосрочни инвестиции ще играят ключова работа за финансирането на дългосрочни проекти, в частност инфраструктурите, свързани с програмата Хоризонт 2020 година. И това според мен е много важна стъпка напред. За мен е важно средствата насочат към проекти, които създават економически растеж и работни места в реалната економика. Ето защо е жалко, че съвета не подкрепи квотата от 60% от инвестициите да са насочени в Европа. Трябва също така да заложим повече мерки за защита на дребните инвеститори. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции са важни, са споменати като важен елемент в плана Юнкер и трябва да ги заложим като основен инструмент за финансиране на европейската економика. При все това трябва да гарантираме, че има пълна съпадане на стандартите, пълна прозрачност, спазване на изискванията за, на, на директива за капиталовите изисквания и другите заложни предпазни мерки. Искам да благодаря на Алан Мамасур и на италианското председателство. Председателят прекъсва. Думата има госпожа Лопес Бермехо. Президенте, благодаря ви, господин председател. Европейския съюз продължава да настоява за либерализация на капиталните пазари, при положение, че все още не сме излезли от финансовата криза. Европейския съюз ни предлага нов а, инструмент за европейски инвестиции, т.е. възможността нови крупни инвестиционни групи да инвестират на европейските пазари. Защото само финансови институции ще могат да се възползват от тези фондове. Огромният брой законодателни изисквания и национално и на европейско равнище, осложнява се повече процесът на инвестиции, а държавите членки биха могли много по-лесно да насърчават необходимите дългосрочни инвестиции. За пореден път също така се насърчава инвестициите от частни инвеститори, от пенсионни фондове и инвестиционни фондове, но ние не искаме частни инвеститори да продължават нашите болници и пътища. Искаме на Европа за работниците. Колеги Благодаря за минута и половина колегата Рюбих. Благодаря, господин председател. Качеството си на член на Комисията по бюджети за мен е важно да проявим готовност за преговори по бюджетните кредити за ангажименти, но не и по кредитите за плащания. Ако средствата се разходят в началото на многогодишния период, то ще, според мен ще постигнем не малко, но най-късно по време на средносрочния преглед трябва да знаем откъде да си набавим свежи пари. Какво предлагам аз? Би трябвало да се предвиди възможност за издаването на лицензи за презгранична дейност в държавите членки. Например, при разпределянето на частотите от радиоспектъра. Приходите от тази дейност ще могат да бъдат предоставени на държавите членки, така че те да направят своите вноски в Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Възможно е също така да се финансират и проекти на държавите членки, от които да проистичат допълнителни ползи. Възможно е също така да се гарантира и обратен поток от тези инвестиции под формата на такси за използването на инфраструктурата. Така Европейският съюз в бъдеще ще е по-платежоспособен. Колеги благодаря на колегата Рюбих. за минута и половина, господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Господин Ламасур, вашият доклад заслужава нашата подкрепа. И още говорим за различни препятствия за незавършеността на единия пазар, за необединяването на е, данъчните системи на държавите членки. И нека е, не се вторачваме в разликите, е, нека насочим усилията си към взаимодействието, към промяната, към общностния метод. Нашата група има ясна позиция по въпроса. Ние сме за е, реалната економика. И както каза господин Рубик, необходимо е да влагаме средства в инфраструктурата, в това число транспорт ще се нуждаем от а, стотици милиарди евро до 2020 година. А разполагаме с десетки милиарди в бюджета си. И наистина, ако могат да бъдат привлечено, може да бъде привлечено проектно финансиране, проектни облигации и така нататък, бихме успели много повече. Следващ следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ламасур за отличния му доклад за фондовете за дългосрочни инвестиции, които могат да изиграят важна роля в финансирането на инфраструктурата и на МСП. Ам, смятам обаче, че Инвестиционните фондове следва да играят допълваща роля към банковото финансиране като традиционен главен източник на финансиране за стопанската дейност. И тук, като законодатели, следва да насочим вниманието си е, към е, нормативната уредба на банковото дело, към, към е, нейното оптимизиране и усъвършенстване, за да може банковата система да работи здравословно, надежно и в интерес на малките и средни предприятия. 70% от молбите за кредити а, е, всъщност по-настоящем се удовлетворяват при лихвен процент около 2,7, Тоест, банковата система започва да, да си върши работата, за която е създадена. И на мен ми се струва, че Европа става все по-привлекателна дестинация за инвеститорите от световен мащаб. Благодаря. Благодаря, госпожо Виконен господин Вели за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз не съм евроскептик, не съм а, като онези, които се стремят да разрушат Европа. Аз, както и колегите ми от групата на социалистите и демократите, е, съм привърженик на Обединена Европа, но ние не крием глава е, в пясъка. Няма, не може да има силна Европа без дългосрочни капиталовложения. Пет и половина милиона младежи днес са без работа. Можете ли да си представите хора, е, мои връзници, е, напускат стотици хиляди от тях, родината си, защото не могат да намерят работа в Унгария. Може ли единна Европа да бъде конкурентно способна е, в световен мащаб? Може ли да се реиндустриализира? Според мен да, но за всичко това са необходими дългосрочни капиталовложения, работни е, места, е, една стабилна социална инфраструктура. И затова аз призив, призовавам всеки привлечен цент в Европа да бъде насочен към реалната економика, а не към удовлетворяване на спекулативни интереси. Нека да дадем възможност на европейското дърво да разцъфти. Реплика към вас приемате ли? Да. Да, Уважаеми колега, вие е, споменахте младежката безработица, реиндустриализацията на Европа. В такъв случай, съгласен ли сте, че туризмът е един от отраслите, е, които особено се нуждаят от дългосрочни капиталовложения? Ние вече разговаряхме по този въпрос, но аз бих искал и колегите да чуят. Не се обръща достатъчно внимание на, на туризма. А проблемът за младежката безработица е особено голям в страните, които спокойно биха могли да развиват туризъм. Да, благодаря. Въпросът ви е отличен. Ние всички добре знаем, че е, туризмът, както и други економически отрасли, се нуждае от дългосрочни инвестиции от стимулиране на малките и средните предприятия. Въобще, е, секторът на услугите е, <coughs> може е, да създаде работни места за милиони. Но Европейския съюз изостава и това отношение по конкурентоспособност на своята туристическа индустрия. Съжаление, плана Юнкер не предвижда капиталовложение в този отрасъл. Госпожа Данчела. Благодаря, господин председател. За да запазим конкурентоспособността си в един все по-глобализиращ се свят, трябва да предприемем действия, гарантиращи дългосрочното финансиране на реал... реалната економика от една страна и използването на паричните потоци на пазара от друга. В Европа имаме резерви от ликвидност, но те не се използват ефективно за дългосрочни инвестиции поради липса на доверие от страна на инвеститорите. Голямото предизвикателство, пред което сме изправени, е да си извоюваме обратно доверието на инвеститорите, така че да инвестират в дългосрочен план. Трябва да ги окоръжим да реализират дългосрочни инвестиции в транспорта, комуникациите, образованието. опазването на околната среда и други. Ако се реализират повече инвестиции, Европа ще е по-благосъстоятелна, ще се стимулира и заетостта. Одобрявам предложението на Комисията за нормативна уредба за дългосрочните инвестиции. Европа няма вътрешни граници, така че можем да изградим един много добър пазар с презграничен елемент. Благодаря, госпожа Кайли. Позволете ми също да приветствам тази много важна инициатива за създаването на европейски дългосрочни инвестиционни фондове. Това е механизъм, за альтернативни инвестиции, който наистина е пригоден за инвестирането в активи, насърчаващи растеж. За разлика от плана на Юнкер, който по-скоро е антицикличен. Тези фондове ще доведат до мултиплициране на инвестициите в реалната економика. Ще трябва да поставим в по-голяма степен акцента върху предлагането що се отнася до класа от активи в рамките на тези фондове, много важни са малките и средни предприятия и частния дялов капитал. Трябва да улесним прилагането на тези варианти за финансиране ще трябва разпределянето на портфелите за тези възможности на инвестиции да се прави така, че да поставяме акцента не само върху малките и средни предприятия, но да отчетем и географския фактор. Не бива да наблягаме единствено върху Южна Европа. Благодаря на госпожа Кайли. За една минута господин Бае. Oui, merci, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ломасово за неговия доклад. Очевидно, че фондове за дългосрочни инвестиции предлагат един нов механизъм, който дава възможност на частните инвеститори да инвестират в реалната економика и по този начин да инвестират в економически растеж. Това е добра идея, въпреки че ние групата на социалистите демократите много държим на мерките за борба с дефлацията и насърчаването на дългосрочни инвестиции, тъй като частните капитали не трябва само да се използват за гаранция на рисковите капитали от страна на частния сектор. Държа обаче да подчертая колко е важно да се избегнат спекулативните инвестиции и липсата на контрол на капиталовите пазари. Трябва също така да дадем точно определение на инфраструктури, когато говорим за дългосрочни инвестиции в това предложение. Важно да се инвестира в продуктивни промишлености, а не в непродуктивни активни, като пазара на движимото имущество, например, които само увеличават спекулативните инвестиции и с нищо не допринасят за економическия растеж. И на последно място трябва да не се допусне допускат инвестиции в държави, които не спазват изискванията за борба срещу данъчните убежища. Благодаря ви. Благодаря, господин Пайе. Думата има господин Гуартиери, но той не е тук, така че продължаваме към спонтанните изказвания. Нека направя следното съобщение преди това. Комисията по правни въпроси прие вчера на заседанието